Мадам ла Госпожа председателят. Bonjour, mes chers collègues, et bon après-midi. Добър ден, уважаеми колеги. Възобновяваме нашето заседание. Искам да направя в началото едно съобщение. Дали разполагате с протокола? Има ли някакви възражения по него? Виждам, че не. Така че обявявам протокола за прият. Този след обед ще е,